търговската и бихме могли да кажем енергийната политика на Русия като политическо оръжие спрямо съседни на Русия държави. В случая ще говорим за Украина, но засегната е не само Украина. Съдейки по изказванията на руската страна, както и по предприятите от Русия действия, то можем да останем с впечатлението, което и изразих в едно свое изявление за пресата заедно с колегата Сария Шволски, че подобни действия не са приемливи тук в Европа. Според една международна норма, още от 70-те години всяка една европейска държава може свободно да взема решения по отношение на своята позиция спрямо други държави, по отношение на всякакви съюзи, алианси, взаимоотношения и други, в които встъпва с други страни. Това е норма от международното право. Става дума за Хелсингското споразумение. Действията на Русия към момента са в нарушение именно на Хелсингското споразумение. Още повече като имаме предвид, че Русия вече е членка на СЕТЕО. Безспорно, всяка една държава има право да поддържа по-тесни взаимоотношения с друга. Такова право има и Русия. В този ред на мисли ние нямаме интерес от недобри отношения между Русия и Украина. Напротив, имаме интерес от добри взаимоотношения между тези две държави, тъй като те ще допринесат за стабилност в Европа. Но, повтарям още веднъж, всяка една държава може самостоятелно да взема решение за това как да оформя взаимоотношенията си с други държави. В случая, що се отнася до Украина, думата нямат нито Брюксел, нито Москва. Решенията за отношенията на Украина с други държави могат да се вземат единствено и само от Киев. От срещата на министрите на външните работи през 2012 година произтекоха и насоки за решенията, които трябва да бъдат взети, за стъпките, които трябва да бъдат предприяти в навечерието на проявата в Вилнюс но това са единствено насоки. Окончателните решения ще се вземат от Украина. Нека сега не говорим за споразумението за асоцииране и предстоящата среща на върха в Вилнюс. Ще Имаме възможност за това заедно с други колеги, като колегите Сариош Волски, Ковал и други, които работят по съответните доклади. Ще имаме достатъчно време преди срещата на върха в Вилнюс да я обсъдим. Днес искам да се съсредоточим върху поведението на Русия и да излезем с ясно послание. Радвам се, че сред нас е посланникът на Украина, сред нас е и господин Вигант, който по въпросите свързани с Украина, двамата господа ще ни изложат своята позиция, след което ще се състоят кратки разисквания. Към 12 часа ще приключим дискусията по тази точка и ще преминем към следващата. По нея е предвидено изявление на лидерите на опозицията в Украина, господата Кличко и Яценюк. През юни те не можаха да разговарят с нас, тъй като трябваше да участват в заседание на Украинския парламент. Но днес имат тази възможност и са сред нас. Приветствам ги с добре дошли. Господин посланник, имате думата. Моля ви, бъдете кратък. Yes. Well, thank you very much, uh, dear Mr. Chair. Много ви благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Бих искал да ви благодаря за провеждането на разискването без всякакво забавяне в първи работен ден след ладната вакансия. Лятото за нас беше много натоварено и въпреки периодът на отпуските ние работихме много сериозно в подготовката за споразумението за асоциация и срещам всяко равнище в Вилниус. Един от важните елементи е проектът ам, Законът за прокуратурата, който беше подготвен беше представен в началото на месец август. Въпреки усилията, които ние полагаме, обаче Украина трябва да се пребори с редица външни фактори. Бих искал да се възползвам тази възможност, за да ви отправя едно много ясно послание, а именно, въпреки всички опити за, за, плах, за сплашване, споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украина ще бъде подписано през месец ноември тъй като ангажиментът поет от Украина към Европейския съюз не може да бъде отменен. Преди около месец Русия прехвърли почти всички продукти, които се изнасят от Украина към Русия в категорията за представляващи заплаха, което означава, че почти всички а, продукти, които се внасят от Украина, са съвскостопански продукти. Украинските стоки, които бяха засегнати от а, тези мерки, се оказаха две трети от а, общата индустрия на Украина. Говорим и за тежката индустрия, която, която предоставя заето за по-голямата част от украинските граждани. Украина се взе много сериозно с а, преговори с Русия, без да се отдава на излишни емоции. Следствие на преговорите, правителствена делегация на Украина, ръководена от министър-председателят, посети Москва минали понеделник. делегацията ни се отправи към Москва с редица конструктивни предложения, като целта ни беше да ясно да заявим, че споразумението за асоцииране с Европейския съюз ще бъде подписано. Направихме всички възможни усилия да намерим работещо решение в стратегическото им партньорство с Русия. За нещастие обаче резултатите от преговорите могат да се определят с думите от Инглазива, който заяви, цитирам, Украина ще престане да бъде а, наш стратегически партньор, ако престане да съществува като международно правен субект, който ще се случи, ако се подпише споразумение с с Европейски съюз за свободна търговия. Освен това, се пред... край на цитата. Предвижда също така въвеждането на допълнителни митнически изисквания, ако Украина включи поразумение с Европейския съюз както и по-строги мерки и проверки за всички стоки, които се изнасят от Украина към Русия. Това е действителността, с която ще трябва да бъдем, е, с която ще трябва да се сблъскаме след евентуалното подписване на споразумението на срещни високо в Вилнюс. И съвсем естествено последици ще бъдат катастрофални за всички. Тази стратегия се прилага на практика от Москва, въпреки е, ангажимента, поет цитирам, да се въздържат от търговски политики, които ще а, нарушат суверенитета на Украина съгласно меморандума от Будапеща през 1994 година, който е свързан с присъединяването на Украина към договор за неразпространяване на ядрената енергия. Вече бяха направени изявления от водещите политически групи. Също така високо оценяваме и позицията на взета от различните държави членки на Европейския съюз, както и позицията на Европейската комисия, която осъди поведението на Москва като неприемливо. В така следната обстановка обаче Европейския съюз не бива да се задоволява само с думи. Според нас Европейския съюз трябва да приложи набор от мерки в подкрепа на Украина. Освен това, в момента Украина се нуждае от обединяване на всички политически семейства в Европейския съюз за подписването и прилагането на споразумението за асоцииране с Украина. Освен това, Европейския съюз трябва ясно да заяви окончателното становище за подписване на споразумението на съвета на, министри, на външните министри на 21 октомври, за да може да се гарантира подписването на споразумението през ноември. Освен това, ще бъде възможно да се осигури подкрепата само чрез предоставяне на съгласието на Европейския съюз, възможно най-бързо след подписано споразумението. Освен това имаме нужда от единодушна, от единодушна позиция за преговори между всички институции на Европейския съюз, Украина и Русия. Освен това, трябва да започнем мащабна кампания за обясняване на предимствата от споразумението за асоцииране за всички заинтересовани в Украина, в Руската федерация и в Европейския съюз и за всички социални и економически измерения на това споразумение. На следващо място Европейския съюз може да улесни достъпът до европейския пазар на, за, за някои украински стоки, които разбира се отговарят на европейските изисквания. И не на последно място може да се ускори помощ, макрофинансовата помощ на Европейския съюз за Украина. Надявам се, както винаги Европейския съюз да прояви смелост, бдителност и да се заеме сериозно с този въпрос. Украина е готова да поеме своите ангажименти и да изпълни своите задължения съгласно заключенията на съвета от декември 2012 година задължения необходими за подписване на споразумението за асоцииране. Съгласно среща, които се проведоха тук в Брюксел преди няколко дни, стана ясно, че Украина е на правилния път в, използван, в постигането на тези задължения уважаеми член на Европейския парламент. Наскоро отбелязахме 20 годишнината от независимостта на Украина и по време на церемониите европейските власти ясно заявиха, че сключването на споразумение за цигане с Европейския съюз ще бъде важна стъпка за превръщането на Украина в модерна демократична европейска държава. Освен това, нашите е, общи усилия за гарантиране на европейската демократично бъдеще на Украина навлиза в своят критичен етап. Благодаря ви за вниманието и още веднъж, господин Брок, благодаря ви за своевременно проведеното разискване. Благодаря, господин председател, за възможността да говоря е, пред членовете на комисията през август е, по въпросите на взаимоотношенията между Русия и Украина ние вече говорим за а, традиция а, по отношение на а, така сложните въпроси, а, свързани с тези взаимоотношения. Обикновено те се очертават през август и през декември. Става дума за Погладбата за асоцииране и е, свободна търговия, която подготвяме с е, Украина и рядко наблюдаваме е, един толкова е, силен отпор и опит за толкова категоричен натиск. Още през 2012 е, година е, ние взехме всъщност е, решение за това, че при е, определени условия през 2013 спогадбата ще бъде подписана и това предстои да стане след е, е, броени седмици или месеци. Е, по-голямата част от населението и по-голямата част от политическите сили, включително и тези, които участват в управлението, подкрепят тази спогадба. Надяваме се, че нещата ще се нормализират Междувременно имаше периоди на а, нормализация а, на а, търговския обмен, на търговските взаимоотношения, на а, процесите на границата. И ние се надяваме, че а, това ще бъде а, и в бъдеще положението. Очакваме Русия да се държи адекватно на своето членство в Световната търговска организация. Това е свързано с определени ангажименти, естествено, това членство. Събитията през последните седмици обаче показаха, че има най-вече политически характер в споровете между, и напрежението между Украина и Русия. Спогодбата за асоцииране Европейски съюз Украина включва и споразумение за свободна търговия но откакто се очертава скорошното приемане на, и подписване на тази изпогадба, ние наблюдаваме едно непрекъснато затягане на режима на контрол на границата между Украина и Русия, който се упражнява над украинските стоки. Това затруднява украинската страна. Това във всеки случай до този момент не се отразява на готовността на Украина и на Европейския съюз да подпишат предвиденото споразумение. Във всеки случай и другото би било много драматично за Украина и много катастрофално, ако Русия продължи да затяга митническите мерки по отношение и граничния контрол по отношение на украинските стоки би трябвало да се предприемат мерки за защита на украинското производство, на украинския пазар. Но още но и с, с изпреварващи действия Русия направи това, което се отрази много неблагоприятно на пазара в Украина. Украина желая да се приближи към Европейския съюз, но очевидно се създават пречки. Междувременно ние проведохме редица разговори и консултации, включително и на високо равнище. Първо имахме среща с ключови фигури, с основни представители, а вчера имахме е, среща и е, с е, комисаря Фюле по тези въпроси на високо равнище. Комисарят Фюле е убеден, че ще се стигне до подписването на споразумението и че то ще бъде от полза не само за Украина, но и за Руската федерация. Е, става дума е, най-вече за търговски взаимоотношения, но е, и за политически и економически отношения. Това във всеки случай не пречи на Украина, в никакъв случай не представлява пречка, Украина да се присъедини към митническия съюз на Русия с някои от азиатските е, бивши републики на Съветския съюз. Много важно е, е да е, не се упражнява натиск върху никоя страна по спогодбата. Е, ние бихме желали на, на базата на е, всички основни изисквания, които бяха е, формулирани от съвета през декември 2012 година, да подпишем още през ноември на срещата посветена на източното партньорство в Вилнюс тази спогодба. Е, при всички положения е, последните събития естествено се отразяват е, неблагоприятно на цялата обстановка и в Русия, и в Украина. И аз много се надявам, че в интерес на всички засегнати страни ще се намери едно спокойно и разумно решение в рамките на е, ангажиментите поети от е, всички, които членуват в Световната търговска организация. Е, в момента знае, че министрите, най-вече на правосъдието и вътрешните работи, но и други членове на кабинета в Украина проучват съвсем точно и правят преглед на изискванията и тяхното изпълнение, така че това е в крайна сметка последната стъпка, както се казва, преди подписването на споразумението. Европейският съюз вече е изразил съвсем ясно своята позиция. Ние желаем е, при е, изпълнение на съответните изисквания, формулирани от министрите през декември, да е, подпишем споразумението, което смятаме, че ще бъде в интерес на е, двете страни и на е, съседите на Украина, включително и е, Руската федерация. Това естествено ще засегне не само свободната търговия, но и много други сфери на сътрудничеството. по отношение на споразумението за свободна търговия, в списъците за позволените за внос в Европейския съюз стоки от Украина съществува птиче месо. Тук Русия се опитва да наложи определени ограничения чрез мерките, които предприема в последните седмици, тъй като има съответния внос на този продукт от Турция в Русия и Русия смята, че е застрашена, така да се каже, нейният пазар е застрашен е, при евентуално преференциално третиране на е, птиче месо от е, при внос от Украина към Русия, но няма да има преференциално третиране, така че не се предвиждат някакви митнически и тарифни облегчения. Всички мерки за контрол на стоките на границата между Украина и Русия ще отговарят на изискванията на двете страни, като естествено контролът ще обхваща не само съответните продукти, но и всички съставки, от които те са произведени. Ще се прилагат е, изискванията, които въжат за европейския пазар е, в това отношение. Това е част от е, спогадбата. Ще се спазват тези стандарти, за да се защитят и европейските пазари и пазара на Украина, но в никакъв случай спогадбата не е, предвижда ощетяване на която и да била друга е, държава, е, Била то Русия, Тур, Турция или влушаване на взаимоотношенията на тези държави с Украина или с Европейския съюз. Надяваме се, че всички страни по този проблем ще намерят и ще търсят решение на масата на преговорите. Тоест, надяваме се в скоро време на едно дипломатическо решение. Председателят, благодаря ви за тази информация. Много кратки ще ви помоля да бъдете във вашите изказвания, тъй като имаме много малко време. броя записалите се до този момент. Колеги, виждам 10, 11 станаха вече, 12. Не, 11. 11 колеги, които са проявили желание да се изкажат и приключваме с списъка по този начин. Няма да приемаме повече заявки. Минута и половина за всеки, който желая да се изкаже. Господин Сариус Волски. Ще говоря от името на Европейската народна партия. Благодаря, господин председател, за това, че сте включили е, много спешни и неотложни въпроси в е, дневния ред на това извънредно заседание. Приветствам и Елмар Брок и е, Ханс е, Свобода за това решение. Август е, е специален месец. Знаем, че винаги има изненади. Русия обича да ни изненадва през август. И е, не бива да разглеждаме нещата единствено по отношение на времето, е, но не става единствено за търговия. Става дума и за Молдава, е, Молдовия. Е, и не се поставя единствено всичко това, което е свързано с търговските взаимоотношения и свободната търговия, а, а всичко това, което е свързано с геополитическите интереси на Русия. Русия всъщност се опитва, макар че използва, така да се каже, по-меки мерки, и не непременно сила да отклони, да кажем, Украина от сближаването с Европейския съюз. В случая става дума за търговия, с различни стоки, за енергия. Но това е един ясен сигнал, който Русия дава и към Азербайджан, и към Армения и който не се придържа към курса, който посочва Русия и към ориентацията, която на нея и харесва, трябва да знае, че ще има последици. Междувременно стана ясно, че стигнали се до подписване на споразумението с Европейския съюз, Украина ще търпи и други мерки и други последствия. Е, при всички положения ние сме категорични в това отношение, надявам се, в Европейския съюз, че е, всеки има правото самостоятелно да избира своя път на развитие и своята ориентация. Във всеки случай едно е ясно. В тук не става дума единствено за свободна търговия, става дума за много повече трябва да подчертаем отново нашите отколешни искания за освобождаването на госпожа Тимошенко, за реформа на съдебната система и Европейския съюз би трябвало да застане много по-ясно на страната на Украина в взаимоотношенията с Русия. Украина би трябвало да има възможност да изразява своето мнение и е, на срещите на Г-20. Е, въпросът във всеки случай заслужава да се разгледа и в Страсбург по време на пленарната сесия. Е, разбирам, че Яцек не може да спазва абсолютно регламента и не може да се въздържи да разшири темата. Давам думата сега на колегата Сивиеч. Благодаря ви, господин председател. Едва ли има големи различия в нашите мнения. Това, което каза председателя на комисията, това, което каза и т.е. на Европейската служба за външни действия и колегата Сариус Волски, се отнася в крайна сметка до характера на механизма До този момент Русия, поне е, така на думи, винаги е казвала, че няма да се намесва в економическите е, взаимоотношения и економическите решения на е, бившите си е, съюзници и на своите съседи, но ето, че е, в момента е, наблюдаваме такмо обратното. Е, финансира се е, една е, кампания от страна на Русия. Руски са финансовите източници, които се опитват някакси да настроят населението в Украина именно срещу Европейския съюз и срещу избрания вече от Украина път на сближаване. Би трябвало да се предприемат съответните противодействия, за да се смекчи е, вред, лошото и неприятното въздействие на всички тези строги мерки, които е, Русия предприе на своите граници и които застрашават е, пазара на, и производството на Украина. Когато говорим за цивилизован подход. Той имаме предвид политическата свобода, но също и свободата по отношение на економическите и търговските взаимоотношения. Така че Русия би трябвало да помисли за всичко това. А, така, по отношение на регламента, нещата този път бяха по-добре. Сега Ребека Хармс. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че свикахте днешното заседание, като се имат предвид изненадващите промени. За моята политическа група не са изненадващи обаче действията на Русия. Мисля, че трябва да запазим спокойствие по отношение на този спор. Споразумението за асоцииране се сключва в името на едно по-добро демократично, политическо и економическо развитие на Украина. Никога не сме се опитвали да използваме това споразумение като оръжие срещу Русия заявих, че съм убедена в това, че Европейският съюз се нуждае от добре функциониращи търговски отношения с Украина. В също толкова голяма степен и Украина се нуждае от такива отношения. Действията на Русия са ясно в нарушение на правилата на СТО. Смятам, че трябва да доведем спокойно преговорите по споразумението за асоцииране до край. Сигурна съм, че срещата на върха във Вилнюс ще бъде увенчана с успех. Проблемът, според мен, е не само в Русия. Проблемът е свързан и с нашите изисквания за това в Украина да се извърши реформа на съдебната система и да се сложи край на избирателното правораздаване, така както то се прилага към госпожа Тимошенко, например. Господин Ковал. Благодаря. Става дума не само за огромни промишлени дружества, установени в Украина. Става дума за работни места, както и за доверието, с което се ползваме ние. Въпросът е какво следва да предприемем при така създалата се ситуация. Водят се преговори за споразумение за асоцииране, които наближават финалната права. Какво следва да предприемем при така създалата се ситуация? Всички ние се нуждаем от това споразумение за асоцииране. От него ще се възползват и двете страни. Позицията на нашата политическа група по този въпрос винаги е била много ясна. Имаме две възможности – Можем да разкритикуваме Русия, да й окажем натиск, можем да помислим и за това какво да предприемем ние от своя страна. Изводът от случилото се през последните дни е, че трябва да бъдем смели. Споразумението за асоцииране, според мен, не би следвало да се подписва в Вилнюс. То би следвало да се подпише утре или идната седмица, било то в Киев или в Брюксел. Тази стъпка трябва да се предприеме колкото се може по-скоро. Споразумението ще допринесе за стабилизиране на отношенията между Русия, Европейския съюз и Украина. Стабилизирането на тези отношения е в ръцете на Русия и Украина. Благодаря, господин Лизек. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на негово превъзходителство, господин посланника, за това, че ясно ни изложи избора на Украина. Искам да благодаря и на представителя на комисията, който заяви, че няма да се поддадем на заплахи и натиск от страна на Русия. Искам специално да благодаря на президента Путин също така. Много съм впечатлен от казаното от него. Мисля, че трябва да издигнем кандидатурата на господин Путин за Нобелова награда за медицина или за технологии. Той разясни на всички онези, които не разбираха стратегическите цели на Русия, какво всъщност преследва тя. Важни са износът и вносът на стомана и газ. Но трябва да осъзнаем също така, че моментът е от историческо значение, както за Украина, така и за Европейския съюз. Европейският съюз трябва да отвори вратите си за Украина и други свои партньори. Следващият оратор, господин Залевски. Свидетели сме на много сериозен опит за ограничаването на суверенитета на Украина. Създалата се криза е в ущърп и на доверието, с което се ползваме ние. Европейският съюз е страна в този конфликт. Не можем да си затворим очите пред това. Не можем да твърдим, че конфликтът е конфликт единствено между Русия и Украина. Трябва да предприемем много ясни действия. Европейският парламент също трябва да излезе с категорично ясно изявление. Мисля, че трябва да изготвим за следващата пленарна сесия проекто резолюция, в която да осъдим опитите от страна на Русия за намеса спрямо Украина. В проекто резолюцията трябва да заявим също така, че сме в подкрепа на задълбочената и всеобхватна област за свободна търговия, в която да участват Европейският съюз и Украина. Трябва да заявим това ясно спрямо Европейската комисия и съвета и да приемем резолюцията за Украина през септември. Благодаря ви, господин Ландсбергис. Uh, Благодаря. Ние, имам предвид Европа, се намираме в положение с особено голяма значимост. Намираме се на исторически кръстопът. Не би следвало да се прилагат погрешните действия, които се прилагаха до момента действия насочени единствено към помирение по отношение на Русия. Русия има право да преследва своите интереси, разбира се, но единствено когато те не ограничават свободата на другите. Свободите на отделни държави не бива да бъдат ограничавани, не бива да бъдат маргинализирани в полза на Русия трябва да се гарантира правото, свободата на избор за Украина. Когато се подписват споразумения между двете страни, то е много важно при какви условия се подписват те. Възможно е двете страни да се споразумеят. Но за това е необходимо Европейският съюз и Украина да проявят достатъчна воля за сближаване, да проявят достатъчна воля, така че да не се поддадат на заплахи и натиск. В момента обаче има още какво да се желае по отношение на проявата на воля и от двете страни. Не всички държави членки в Европейския съюз са на една позиция по този въпрос. Същото въжи и за Украина. В Украина има определени сили, които се влияят от Русия които се намират под въздействието на олигарсите и на други фактори. Трябва да помислим как да застанем на обща консолидирана позиция, която да е и положителна. Благодаря. Следващият оратор. Односи ulaze u jednu fazu zaoštravanja i to ne samo sa unijom, nego općenito. Благодаря ви, господин председател. Ясно е, че отношенията на Русия стават все по-сложни не само с Европейския съюз, но с целия западен свят. Ясно е също така, че Съединените щати и Европейския съюз заради случат с Сноудън се осложняват все повече и повече. И това има, разбира се, своето въздействие върху положението в Украина. Затова имам един много ясен въпрос към колегата от Европейската служба за външна дейност. Можем ли да стигнем до заключението, че се стига до положение на напрежение и как може да се излезе от, тази, от това положение без да се стигне до криза, подобно на кризата през 2009 година. Благодаря ви, господин Дяван. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да започна с а, благодарност към председателят на комисията за своевременното организиране на днешната дискусия. Както вече стана ясно, Русия много често предизвика подобни проблеми през август. В това няма нищо изненадващо. Затова отново бих искала да благодаря и на господин председателят на нашата комисия, и на представителите на Европейската комисия за организирането на това заседание и за изготвяне на нашата позиция. Намеренията на Русия са съвсем ясни. Господин Глазиев ги заяви много ясно. Това е заплаха към Киев, Ясно е, че не става дума само за търговия. Русия за пореден път повдига и възможността от криза, свързана с природния газ, но, както казах господин Волски, тук говорим по-скоро за една геополитическа криза. Ние сме част от този конфликт, защото той е предизвикан от подписването на споразумението за асоцииране. Затова и нашата реакция трябва да бъде много ясна и решителна. и Европейската комисия и Европейския парламент. Да трябва много ясно да, из, да изразят своята позиция. Парламентът може да го направи с проекто резолюция. А, благодаря и на него происходителство посланникът за ясното му изказване в началото. Той ясно ни показа колко важно е за Украина да бъде подписано споразумението. Ясно е също така, че има и а, различни натиск, който се оказва върху Украина от външни фактори. Чухме изявлението на министър председателя Тазаров днес за евентуалното разделяне на митническите изисквания за а, Украина страна на Русия. Благодаря ви, госпожа Омен Ройтен. Аз ще бъда кратка. Тук говорим за един търговски конфликт, който принципно би трябвало да бъде разрешен в СТО, но на второ място това е конфликт, който има политически последици за Европейския съюз. Чухме обаче от господин посланника, че искаме на всяка цена споразумението за, за асоцииране да стигне до Европейския парламент през месец ноември. Това решение обаче има сериозни вътрешно-политически последици за Украина. Както каза Ребека Харамс, трябва да се зачита закона. Какво значи конкретно това за вас? Конкретно това означава, че ако искате споразумението за асоцииране с Европейския съюз да бъде подписано. Готови ли сте да спазите всички изисквания по пътната карта и в частност изискванията свързани с правосъдието? Благодаря ви. Думата има господин Демесмекер. Благодаря ви. Много неща се казаха за споразумението и всичките ме радват. Напълно подкрепям позицията на господин председателят на нашата комисия, а именно, че Украина трябва да бъде в състояние да, да взима своите решения и да прави своя избор по напълно независим начин, без натиск от страна на Русия. Натиск от страна на Русия е напълно неприемлив. Наскоро посетих Украина на няколко пъти. Последният път беше това лято и ми се струва, че сме свидетели на много ясно поведение от страна на Русия. Русия има своята стратегия и има свои геополитически цели и те изобщо не се опитват да ги прикриват. Те съвсем открито преследват тези цели. Вчера прочетох една много интересна статия в едно руско списание. В тази статия много ясно се описва стратегията на Русия. Вярно е, че населението на Украина все по-често гледа към Европейския съюз и отправя надеждите си към него. Населението на Украина е трудолюбиво и иска да напредне в посока на Европейския съюз а поведението на Русия не отговаря на поведението на един добър съсед. Разбира се, Украина има много силни исторически връзки с Украина и ще продължи да ги има. Ясно е, че съседските му отношения ще продължат. Може само да се надяваме тези отношения да бъдат добросъседски и Русия вече да не бъде възпиращ фактор за Украина. Господин посланник. Благодаря, господин председател, но този етап имам три забележки. На първо място впечатлен съм от единодушната подкрепа на Европейския парламент към Украина и към подписването на споразумението за асоцииране. И а, много се радвам на тази единодушна подкрепа. На второ място ви моля да вземете предвид бележките, които направих в съпителното си изказване. Това са елементи, които трябва да бъдат взети предвид от Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност. И на трето място отново повтарям, че Украина е поела ангажимент да постигне конкретен напредък при изпълнението на критериите, заложени в заключенията на съвета за външни работи от декември 2012 година. Много ясно заявявам, че не, не искаме да използваме настоящият конфликт с Руската федерация за да се опитаме да избягаме от част от задълженията полети през декември 2012 година. Ние сме поели много ясен ангажимент и полагаме много усилия в тази насока. Още веднъж най-искрено бих искал да благодаря и на вашият председател, и на всички членове на вашата комисия за подкрепята, която оказвате на Украина. Ние сме готови да работим конструктивно с Руската федерация, за да разрешим висящите въпроси в краткото време, което ни остава до подписването на споразумението за асоцииране. Благодаря ви, представителите на Европейска служба за външна дейност. Радвам се, че има толкова голям политически консенсус по случващото се, както и за мерките за реакция на настоящите събития. Трябва да се прилагат изискванията на СТО от всички страни и разбира се трябва да се е, зачита правото на свободен избор на всички държави членки съгласно статута от Хелзинки и е ясно, че не е в ничи интерес да се създава е, излишно политическо напрежение и търговски трудности. В интерес на всички страни е да има по-добри търговски потоци и потоци на инвестиции във всички посоки. Ето защо изборите на отделните държави трябва да бъдат зачитани. Въпросът ще бъде обсъждан допълнително на всички равнища и със сигурност се очаква въпросът да бъде разгледан и по време, паралелно с срещата на Г20 седмица. Благодаря ви. Благодаря ви много сърдечно на вас и на моите колеги. Радвам се, че има единодушие по редица важни въпроси. Първо, Русия няма право да действа така, както го прави на второ място ние е, желаем да подпишем споразумението с Украина е, на срещата в Вилнюс и на трето място надяваме се, че украинското правителство също е обладано от е, същото желание да подпише споразумението с нас. Струва ми се, че е, общото ни становище по тези въпроси дава е, повод за надежда и за е, така, положителни очаквания за бъдещето. Благодаря. А сега ще помоля нашите гости, господин Кличка и господин Яценюк, да дойдат отпред тук на Пресидиума. Благодаря ви. А сега преминаваме към а, третата размяна на мнения. До този момент бяхме а, така точни в рамките на променения дневен ред. А, бих предложил а, господин Кличко и господин Яценюк в рамките на около 10 на минути всеки един от тях да представи своите виждания и след това съвсем накратко да зададем въпроси, ако имаме към тях. И така, Виталий ще започне. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа членове на е, Комисията по външни работи. Радвам се, че имам възможност да участвам във вашето заседание и да говоря пред вас. Нашата партия е щастлива и е, горда е, за това, че Европейският съюз и Европейският парламент е, следи с внимание развитието на демократичната опозиция в нашата страна. Нека да взема отношение по темата, която току-що обсъдихте, а именно санкциите на Русия по отношение на Украина във връзка с търговията. Това не отговаря на стандартите на Световната търговска организация, не отговаря и на международното право. Ние сме много благодарни на Европейския съюз за бързата реакция и за това, че той осъжда действията на Русия. До този момент е, Русия не е предприемала толкова системно и е, същевременно е, паралелно във времето, едновременно, синхронно, толкова драстични мерки срещу нашата страна, а струва ми се и срещу други страни, във връзка с предвижданото споразумение с Европейския съюз лидерите на Русия дори не си дават труд да скрият истинските си е, съображения, именно геополитическите си интереси. Украина би трябвало да помисли как да защитава ефективно своите интереси по отношение на е, Русия, спрямо Русия. Е, при всички положения трябва да гарантираме нашите економически и търговски е, е, интереси. А в интерес е, на економическото е, развитие и на развитието на търговията в Украина е именно да се подпише споразумението за асоцииране и свободна търговия с Европейския съюз това споразумение ще бъде от а, е, е, полза не само за Европейския съюз и за Украина, но и за много страни в нашия регион. Ние желаем да осъществим нашата обща цел. И знаем, че а, е, без да се изпълнят условията и изискванията, а, поставени от Европейския съюз, е, е, това няма да бъде възможно. Но, за съжаление, е, управляващите в Украина в момента не са очевидно в състояние бързо да изпълнят тези изисквания. Надявам се, че парламентът в Киев в следващите дни ще предприеме съответните мерки и ще вземе съответните решения, така че правителството да довърши започнатото. преди Европейският съюз да изрази своето окончателно становище по осъществените от Украина мерки Бих искал да заявя официално, че за украинската опозиция е, Споразумението за асоцииране и свободна търговия е един много важен инструмент за е, упражняване на натиск в най-добрия смисъл на думата върху управляващите в е, Русия в името на демократичните реформи нашите е, кандидати е, по време на е, предизборната кампания ще залагат най-вече на стандартите, на е, клаузите, е, включени в е, споразумението с Европейския съюз. Е, и освен това, ако Европейския съюз наистина би желал да постигне едно сближаване на Украина в името на демокрацията, би трябвало да знае, че именно това споразумение, ако то се подпише, както се надяваме, ще бъде една гаранция за демократичните ценности и процеси в нашата страна. също времено. знаем, че и украинското правителство желая в момента и смята, че трябва да подпише това споразумение. Но ние сме същевременно, така да се каже, заложници на една на едно политическо изискване освобождаването на а, Юлия а, Тимошенка. И а, в момента като че ли не се очертава изпълнение на това изискване. Благодаря, е, господин Кличка. А сега ще дам думата на е, Арсений Яценюк, е, председател на политическия съвет на партия Баткивщина, която е всъщност най-голямата политическа партия в Украина, партията на Юлия Тимошенко. Благодаря ви, е, господин председател. За мен е голяма чест и голяма радост да бъда тук сред вас, е, е, госпожи и господа. Нека да ви кажа, че ние в партията, която представлявам, вярваме в това, че през ноември споразумението ще бъде подписано. То е изключително важно за Украина и смятаме, че управляващата партия ще направи всичко възможно, за да осъществи е, изискванията е, за е, да се подпише това споразумение. Смятаме, че след като се прие съответното законодателство от парламента, сега президентът трябва да направи необходимото, за да започне това да се прилага. Три са предварителните условия и критериите, формулирани е, като е, изисквания към е, украинското правителство. Първо, да се спре селективното правосъдие, най-вече решенията на съда по отношение на Юлия Тимошенко. Освен това да й се предостави възможността да бъде лекувана в Германия. И на трето място да се преобразува изцяло и да се реформира прокуратурата, най-вече службата на главния прокурор, защото тя изцяло копира модела, познатния от времето на Съветския съюз. Е, е, прокуратурата е именно важният орган, който би трябвало да е, се грижи за принципите на правовата държава, за борба срещу престъпността, за спазване на правата на човека. Така че всичко това са много съществени изисквания, които ние смятаме, че правителството, ако желае, а то желае да подпише споразумението, ще трябва да осъществи в най-близко време. Нека да кажа няколко думи за Русия. А, а, а, Русия, а, казват някои, желае а, търговска война с Украина. Не, не става дума за търговска война. Това е всъщност а, а, раздухан по политически съображения, по геополитически съображения а, спор и а, проблем, а, който съответно изисква от наша страна съответни мерки. Ние трябва да реагираме. Нека да си спомним какво ставаше през 2008-2009 година, което се решаваха важни неща във връзка с присъединяването ни към НАТО. По същия начин е, Русия тогава се опитваше да ни притиска, по същия начин реагира, но е, независимо от е, тези много големи трудности и пречки, които ни създава Русия, ние, излизайки от проблемите, след всеки конфликт от подобен характер с Русия, всъщност ставаме все по-силни. Нека да помислим за стандартите на СТО, нека да помислим и за договора между Украина и Русия, който, който беше подписан наскоро и ратифициран от Украинския парламент, включително и от Руския парламент наскоро. Митническия съюз, обаче нека не се лъжим, не е економически съюз, не е митнически съюз, това е политически съюз. И именно под формата на така наречения митническия съюз Русия се опитва отново да създаде една конструкция, подобна на предишния, на бившия Съветски съюз. Нека категорично да кажем, стига необходим е, ние е, този договор, това споразумение за асоцииране и свободна търговия. Е, ние ще направим всичко възможно от наша страна и е, надяваме се, че нашите партньори от страна на Европейския съюз ще ни подкрепят. През 2015 година всъщност може би ще бъдат решени въпросите, свързани с окончателната ориентация на нашата страна по пътя към Европейския съюз. Това са така, становища на наши партньори в разговорите ни е, които представляваха Европейската служба за външни действия. Много се надяваме, че това така ще бъде и е, че ще можем в рамките на едно добро партньорство и сътрудничество да изпълним е, всичко, което смятаме, че ще бъде от полза и за нашата страна, и за Европа. Благодаря ви. Господин Сариус Волски от името на ЕНП. Благодаря. Радваме се, че има обща позиция във връзка с европейската интеграция на страната. Но съдейки показаното от господин посланника, можем да кажем, че има единна позиция и по търговския въпрос. Опозицията подкрепя правителството във всички негови действия, насочени към подписването на споразумението за асоцииране. Това е добре. Добре е, че опозицията може временно да застане на страната на правителството по този въпрос. преди да се присъедини към Европейския съюз, нашата страна преодоля всички разделения, политически и други, благодарение на много големите усилия на парламента. Какво очаква Европейският съюз от опозицията и от правителството в Украина? Очакваме от тях конкретни постижения. Няма да се спирам подробно върху трите критерия, за които говорихте. През лятото украинският парламент отправи няколко тревожни сигнала. Бе заявено, че е отложена работата по няколко основни законопроекта, свързани с поразумението за асоцииране но господата Кличко и Яценюк днес заявиха, че ще бъде възобновена работата по тези законопроекти. Необходимо е тя да бъде приключена, за да се постигне и крайната цел, за която говорим днес. Постигането на тази цел е в интерес на следващите поколения. За тях трябва да мислим, а не за следващите избори. Благодаря. Следващият оратор, господин Шивиец. С много голям интерес изслушах двамата господа. Изслушах ги с много голям интерес, тъй като застанаха на една и съща позиция. Знам, че тук в Брюксел е и още един от лидерите на украинската опозиция. Би било интересно да чуем и неговата позиция по въпроса. Вашето изявление е знак за ангажимент, важен ангажимент от страна на опозицията по отношение на членството ви в ЕНП. Знам, че проявявате интерес към членство в ЕНП. Как точно ще водите разискванията по този въпрос във вашата партия? Европейският парламент прояви не само добра воля, но и решимост във връзка с доближаването на Украина до Европейския съюз. Не всички държави членки проявяват еднаква решимост във връзка с това. Мисля, че в навечерието на срещата на върха в Вилнюс ще трябва да проявим голяма смелост, ще трябва да извършим и много активна работа Във връзка с това е важна и работата на опозицията. Изявленията на опозицията, отношенията и с президента ще са ни от много голяма полза. Говорим за исторически момент. Има и много други въпроси, обаче, които предизвикват загриженост сред нас. Например, сексуалните малцинства визовият режим. Имахме възможност да изслушаме представители на опозицията преди лятната вакансия. Днес разговаряме с лидери на опозиционни партии. Може би би било добре да разговаряме и с представители на мнозинството, на партията на регионите. Може би и те имат какво да ни кажат. Äh, das war der Botschafter. Днес сред нас бе посланникът. Вече разговаряхме с представители на правителството, разговаряхме с министъра на външните работи, който е от партията на регионите. През едните месеци ще продължим да работим по същия начин. Имам предвид следващите два месеца, в които трябва да вземем решение за срещата на върха в Вилнюс. Ще трябва да си очертаем и позиция по отношение на решенията, които трябва да вземат опозицията и правителството в Украина. Като отчетем и това, което казаха днес колегите Сарио Жволски, Вигант и аз самият. Думата има господин Крайсъл Дьорфлер. Благодаря, господин председател. Търговската политика винаги по някакъв начин е била свързана с геополитиката. Според мен е погрешно да смятаме, че може да се направи разграничение между двете. Според мен при всички положения трябва да се подпише споразумението за асоцииране, но за целта и двете страни трябва да играят по правилата. Трябва да се подготвим за срещата на върха във Вилнюс така, че и двете страни да могат да подпишат това споразумение. Какво прави Путин? В момента той много повече в сравнение с други залага на геополитическите си интереси. Ясно е, че Путин не е надежден партньор в тази област. Моят въпрос към вас е следният. Как се водят разискванията сред украинската общественост? Доколко тя проявява интерес към настоящите действия на Русия? Историята показва, че търговията винаги е била използвана като повод за прокарването на други интереси. Мога да ви дам за пример само проблемите с доставките на газ ще очакваме срещата на Г20. Да се надяваме, че на нея ще бъдат обсъдени и действията на Русия спрямо Украина. Днес сме свидетели на много конфликти, по които се нуждаем от Русия като партньор. Въпросът обаче е дали Путин е готов да поеме отговорността си на партньор. В момента Световната търговска организация също не е достатъчно активна, а можем да се възползваме от нейните органи, например от въззивния и орган, за да решим търговския въпрос. Не можем да разчитаме само на споразумението за асоцииране като средство за решаване на проблемите. Госпожа Любчева. Господин председател, Очевидно, че днес станахме свидетели на много важни изявления от страна на управляващите и опозицията в Украина и установяваме единство на техните позиции, което е изключително добре и благоприятно и за решенията, които трябва да вземе Европейския съюз и в частност Европейския парламент. Важно е да чуем всички участници в процеса на интеграция на Украина към Европейския съюз. И смятам, че трябва да се придържаме и да подкрепим вече очерталите се срокове за подписване на споразумението. Категорично то трябва да бъде подписано, разбира се, без шокове и без всякакви прибързано взети решения. Имам един въпрос към господин Кличко и към господин Яценюк. Какви са възможностите за общи действия между опозицията и управляващите с оглед да се изпълнят критериите, които са поставени пред Украина, за да бъде подписано споразумението? И още един допълващ въпрос към въпросите на колегата. Какво е отношението на гражданското общество към процесите на интеграция на Украина към Европейския съюз като цяло? Имате ли такива проучвания и такова становище? Благодаря. Ja, dank u wel uh, eh, beide heren van de oppositie. Um... Благодаря. Благодаря за експозетата от страна на експозицията, на опозицията. Хубаво е, че и е, двамата ни е, събеседника е, подкрепят идеята за интеграция. Е, бях в е, Украина и доколкото имах възможност да говоря и с хора от украинското общество, имах усещането, че гражданите подкрепят идеята за европейска интеграция. Но другото ми усещане бе, че гражданите общо взето са изпълнени с недоверие и неприязан към представителите на политическите среди и управляващите и опозицията. Когато населението е, има съмнение по отношение на собствената си политическа класа, по отношение на е, възможността за провеждане на свободни избори, е, естествено това не обещава нищо добро. Но за момента това ме притеснява. Естествено, нещата са свързани и с корупцията, която се шири все още с е, необходимостта от реформи, включително и по отношение на едно по-честно е, и по-добро е, трудово законодателство. Господин Билан, след това господин Синикевич, но много ви моля да се придържате към регламента, който сме установили. Сме установили. Бъдете съвсем кратки. Господин Билан, благодаря, господин председател. Вече сме в крайната отсечка, така да се каже, на този дълъг пробег, който би трябвало да приключи с подписването на споразумението между Европейския съюз и Украина. Бих се радвала, естествено, ако можем още утре или други ден да го направим в Киев или в Брюксел, но за съжаление няма да стане. Поне още два месеца ще трябва да чакаме. И това ще бъде така война на нерви с Русия, която очевидно ще продължи да пречи. Много се радвам, че и е, опозицията и управляващите е, са единодушни. Може да се каже, че те говорят е, в един глас. Чухме и посланника. И чухме освен това от представителите на опозицията, че междувременно вече са прияти съответните закони и предстои да се започне с тяхното прилагане. Или може би още не са влезли окончателно в действие и предстоят още действия. Благодаря ви. Кратък въпрос. Много е хубаво, когато казвате, колкото е възможно по-бързо бихме желали да подпишем споразумението. Но същевременно е, знаем какво каза и Азаров. във връзка с митническия съюз, организиран от Русия и евентуално включване на Украина и в този митнически съюз или в някои от така, частите на този митнически съюз. Ако не пълноправно членство, както се казва, и цялостно членство, то е частично. И така, господин Ланцперкис, за 30 секунди. Аз отбелязвам с задоволство така, единната консолидирана позиция на управляващите и на опозицията. Но смятам, че трябва да имаме предвид дали е, госпожа Тимошенко ще бъде е, освободена, така да се каже, помилвана поради, по линията на амнистията от е, досегашния и, е, и настоящия или от следващия президент, е, дали е, това ще стане преди или след подписването нейното освобождаване. Е, струва ми се, че тук няма все още много яснота. Би трябвало да се уточнят съвсем е, конкретно нещата. Кога ще бъде освободена Юлия Тимошенко? Благодаря ви за много важните въпроси, които зададохте. Ще се опитам да отговоря на всички им. Първо, на въпроса за реформите в Украина. Честно казано, най-добрият план за действие за реформиране на страната е подписването, ратифицирането и прилагането на споразумението за асоцииране. Няма нужда отново да откриваме топлата вода. Много отдавна вече е ясен планът за действие и от страна на Украина и от страна на Европейския съюз. Подписването на споразумението за асоцииране ще бъде най-добрият начин да се, да се осъществят проевропейски реформи в страната. За целта трябва да а, приложим 11 нови законодателни текста в страната ни. Започнахме с една кръгла маса и бяхме много разочаровани, когато управляващата партия на регионите отказа да участва в тази кръгла маса. Но вследствие на това мероприятие ние изготвихме конкретна програма, конкретен план за действие и конкретни критерии за постигане на изискванията за подписване на споразумението за асоцииране. Пак казвам, говорим за 10, за 11 законодателни акта. И тук става въпрос за политическата воля на президентът на Украина и на, водещ, и на управляващата партия на регионите. Въпросът е дали те са готови да предприемат конкретни мерки за подписване на споразумението през ноември. Става и въпрос относно политиците в а, Украина и възприятието на населението за политическите а, среди. Честно казано, украинците просто мразят политиците. Но всичко зависи винаги от самите политици. Въпросът е дали ние можем да отговорим на техните искания и да, а, поем, да, да изпълним нашите ангажименти. Това е което ние се стремим да постигнем и това е начинът, по който ние искаме да действаме. И за това се нуждаем от а, това споразумение ни за асоцииране и свободна търговия. Важно е да покажем кои сме ние в Украина и с кого се стремим да работим, т.е. с вас, нашите партньори. Относно а, дебатът за интеграция Европейския съюз в Украина. Доста са странни резултатите. Спомням си последните социологически проучвания, след като Юнакович спечели изборите. Сондажите показваха, че по-голямата част от украинците подкрепят присъединяването към наднационална организация, която да е под контрола на Русия. След като по това време Янукович се възприемаше като проруски настроен президент. Но постепенно нагласата се променя и днес 56% от украинците подкрепят е, интеграция на Украина в Европейския съюз. И това е много добра новина. Оказва се, че колкото по-руски е настроен нашия президент, толкова по-европейски е настроено населението в Украина. Ясно е обаче, че имаме нужда от е, кампании за осведомяване на населението в Украина. Трябва да обясним на гражданите на Украина какви са конкретните ползи за тях като се започне от безвизовният режим и стигане до конкретните реформи в съдебната система, създаването на новият прокуратура, борба срещу корупцията. По този начин можем да подобрим разбирането на европейската идея сред украинските граждани. Следващия въпрос смятам, че украинското правителство ще се опита да да прави някакви номера. Тоест, от една страна ще разговаря с Европейския съюз, а от друга страна ще се опита да намери и някакво запазване на настоящия митнически съюз. Защото по-голямата част от ректората на Янукович е по-руски настроен. Ето защо е ясно, че ако се обърне само към Европейския съюз и не направи някакви успехи пред Русия, то ще загуби голяма част от своите господаватели. И това е факт, който не бива да забравяме. Затова е толкова важно да бъде подписано споразумението. Имаме нужда от ново поле на равнопоставеност в отношенията ни с Русия. Тоест няма нужда отново да започваме съществуващите отношения с Русия. Имаме нужда от нов вид отношения с тази страна изискваме от руското правителство да зачита националния суверенитет на Украина. И за тази цел ще имаме нужда от вашата подкрепа. И не на последно място, призоваваме правителството на Украина да, да изпълни и трите изисквания. Освобождането на е Тимошенко, създаването на новата прокуратура и провеждането на свободни избори. Благодаря ви, господин Кличко. Благодаря. на Арсений Яценюк, който до голяма степен е наш партньор, е, така че аз е, е, бих могъл да потвърдя една голяма част от казаното от него. И така, Митническия съюз или Европейския съюз, ако зададете този въпрос на повечето граждани на Украина, ще видите, че мнозинството от тях са се е, изразяват в полза на се застъпват в полза на Европейския съюз. Това е една съвсем ясна позиция. 75% от е, украинските граждани никога не са е, напускали Украина. Те не са пътували, е, тези хора, те не са виждали е, Европа, е, познават европейските ценности единствено от книгите, чиста теория но когато говорим за митнически съюз или Европейски съюз, ние имаме предвид не само европейските ценности, ние и хората го знаят вече, имаме предвид едни много по-високи стандарти по отношение на здравеопазване, на социална сигурност, на социално осигуряване и на търговия. Така че е, в това отношение не бива да имаме никакви съмнения и в географско отношение Украина принадлежи към Европа и настроенията на населението, както казах, до 75% от гражданите са в полза на Европа. Ние е, имаме е, твърде е, нисък е, стандарт на живот, е, а нашите съседи, и това знаят гражданите, е, Полша, Унгария, включително и Румъния, постигнаха голям напредък е, по отношение на е, натрупването на национален продукт и е, по посока на едно по-добро, по-високо благоденствие. Всичко ще направим в рамките на е, нашата демократична опозиция, за да е, насърчим реформите в е, съдебната система, имаме предвид а, а, а, обаче и това, че предстоят парламентарни избори в пет избирателни района в страната и в Киев. Така че това е нашата непосредствена задача, на която сме посветили усилията си в момента. Във всеки случай ние сме убедени в една страна, в която има политически затворници, не бихме могли да очакваме демокрация. Така че е, едно от най-важните ни изисквания е освобождаването на Лидия Тимошенка. Естествено, е, много важния и е, огромен, бих казал, въпрос корупцията. Надяваме се, включително и в е, рамките на нашата интеграция с Европейския съюз, да е, преодолеем този огромен проблем. Много важно за нас, е, но и за всички съседи и за Европа, за Европейския съюз е да постигнем стабилност в нашата страна във всяко отношение е, всички е, ще спечелят от е, стабилизирането на ситуацията в Украина. Надяваме се, че подписвайки договор за асоцииране и свободна търговия с Европейския съюз и следвайки стъпка по стъпка нашия план за интеграция, ще постигнем действително е, тази е, желана стабилизация и ще можем да реализираме нашата, надявам се, обща мечта. Още няколко думи за Г20. Вие говорихте за Г20. Е, последната среща бе на г8 плюс 1 и аз предполагам, че Г20 ще бъде също следващия път, Г20 плюс 1. Дали във връзка с Сирия, дали поради Сноуден, във всеки случай ние предполагам, че ще имаме една такава формула в бъдеще. И е, това ще ни помогне също да обединим усилията си. Да, а, а господин Брак казва, че господин Путин ще плаща а, е, храната и обяда в е, Санкт-Петербург. И така, благодаря ви много за участието. Ще продължим да следим ситуацията в Украина поне до Срещата, посветена на източното партньорство в Вилниус през ноември, ние непрекъснато ще включваме Украина в дневния ред на нашите заседания.